господин Кологу ще бъде член на парламента, стига да е подписал декларации, които, декларация, че няма действия, които са несъвместими е, с е, дейността му като депутат. Получих е, и декларация от колега, член на делегация за връзка с Афганистан. Има ли връзка, има ли възражение срещу неговото назначение? Не. Сега преминаваме към